Първият доклад е доклада или протокол Хаутала. Препоръка относно предложение на решение съвет относно утвърждаване от името на Европейски съюз към протокола Конвенция на международните гаранции по отношение на подвижното оборудване по специфични въпроси за железопътния подвижен състав. Вото е per номина. Ще гласуваме поименно, т.е. електронно. Моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Прекратете гласуването. Одобрение получи този доклад с голямо мнозинство се приема доклада. Релационе Свобода. Преминаваме към доклада Свобода, Хакската конвенция от 30 юни 2005 година за споразуменията относно избор на съд. Електронно гласуване, моля гласувайте. Votazione chiusa. Прекратете гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Докладът Сарвама. Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Апроват. Приема се. Преминаваме към доклада Ятен Маки, мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Става дума за Франция. Електронно гласуване. Моля гласувайте. Votazione chiusa. Край на гласуването. Апровата. Приема се. И така, сега имаме искане от, за становището на Съда на Европейския съюз относно съвместимостта с договорите на споразумението между Европейския съюз и Канада Става дума за предаването и обработката на резервационни данни на пътници от а, въздушни превозвачи на Агенцията на канадските гранични служби. Господин Брок иска думата. Господин Брок, имате думата. Господин председател, колеги. От името на групата на Европейската народна партия Съобразно член 194 от правилника, моля тази точка да бъде отложена за пленарната сесия през декември. Асоциираните комитети трябва да обсъдят въпроса. Това не е малозначителна тема. Естествено, е, ако започне е, процес пред съда на Европейския съюз, той може да отнеме до 30 месеца. Става дума за натоварен, обременен политически въпрос. Е, комитетите за асоцииране трябва да вземат отношение и едва тогава ние ще можем да се изкажем и да вземем становище през декември месец. Благодаря се, сами ясен бяхте. Сега някой, който е за, кой е за? За предложението имам предвид на господин Брок. Имате думата. Онореволе Фос. Прего. Господин Фос. Благодаря, господин председателю. Изразявам подкрепа за предложението на господин Брок. Първо, по тази процедура няма съгласие между докладчиците в сянка. В групите нямаше достатъчно време за разискване на обхвата и практическите последици на предложението. За това смятам, че е уместно най-напред да се проведе надлежна дискусия, за да обсъдим пълните изчерпателни последици от такова партньорство, както и да обърнем внимание на собствената си е, политическа отговорност. Ние трябва е, да понесем основната политическа отговорност. Тя не лежи върху плещите на съда. Благодаря ви, господин Фос. Сега оратор, който е против. Прего, Господин председател, драги колеги, щях да кажа, не е ли толкова хубаво? През последните няколко дни хората казваха, две години може да отнеме един процес пред съда – сега се говори вече за 30 месеца. Ако още една седмица обсъждаме, ще се окаже, че процесът ще трае 4 години. Припомням ви нещо, което току-що ни припомни папата. Трябва да зачитаме собствените си правила и ценности и да ги приемаме. Дали ще гласуваме тук, в този парламент – или става дума за резултат от изборите, и в двата случая ще има недоволни. Но резултатите от едно гласуване трябва да се приемат. Вчера гласуването беше много. Резултатите от гласуването бяха много ясни и аз искам да се придържаме към тях. Благодаря. Добре, благодаря, госпожо Зипел. Сега с дигане на ръка. Предложението. Кой е за предложението? Е контрарио. Кой е против? Задължително е да се направи проверка. Хайде гласуваме електронно. Всички ли гласуваха? Край. Край на гласуването. Респинто. Отхвърля се. И adesso passiamo al voto. И така, преминаваме по гласуването на резолюцията в нейната цялост. По електронен път ще гласуваме. Моля, гласувайте. Votazione chiusa. Край на гласуването. Адоптато. Приема се. Благодаря. Passiamo adesso alla relazione. Минаваме към доклада на Ивостир. Европейски съюз и рамката за световно развитие за периода след 2015 година.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 Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 22. 4 части. Първа част. Електронно гласуване. Моля гласувайте. Votazione chiusa. Край на гласуването. Отхвърля се. Втората част. Отново електронно гласуване. Моля, гласувайте. Votazione chiusa. Край на гласуването. Отхвърля се. Трета част. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Votazione chiusa. Край на гласуването. Приема се. Per un voto. С един глас. Четвърта част. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Votazione chiusa. Край на гласуването. Приема се. 28 параграф, две части, първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Искате проверка? Добре, проверка. Моля, гласувайте. Votazione chiusa. Край на гласуването. Приема се. 31 параграф, първа част, за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. 32 параграф, две части, първа част, кой е за? Против? Въздържали се. Приема се втора част. За? Против? Електронна проверка. Моля, гласувайте. Votazione Кюза. Край на гласуването. Приема се. Първа част, 37 параграф. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. Втора част. Електронно гласуване. Моля, гласувайте.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 68 параграф, две части, първа част, електронно гласуване. Моля, гласувайте. Votazione chiusa. Край на гласуването. Приема се. Втора част, електронно гласуване. Моля, гласувайте. Votazione chiusa. Край на гласуването. Приема се. 74 параграф. Сдигане на ръка. Кой е за? Против. Въздържали се. Проверка. Моля гласувайте. Потационни кюша. Край на гласуването. Приема се. 78 параграф, две части, първа част. Сдигане на ръка. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. Пак сдигане на ръка. Кой е за? Против. Електронно гласуване, моля. е кюса. Край на гласуването. Приема се. 83 параграф. Сдигане на ръка. За. Против. Въздържали се. Проверка. Край на гласуването. Приема се. Considerando O in due Съображение О. Две части, първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. За ли сте? Не, добре, електронна проверка. Моля, гласувайте. Votazione chiusa. Край на гласуването. Приема се. Сега цялата резолюция с електронно гласуване. Моля, гласувайте. Votazione chiusa. Край на гласуването. Апровато. Приема се. Комплименти all'onorevole Стир. Поздравление за господин Штир. Passiamo ала стратегия. Преминаваме към Европейската стратегия Европа през 2020 година. Предложение за резолюция, предложено от Комисията по социални въпроси. Първи параграф с вдигане на ръка за против Въздържали се. Електронна проверка. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 4. Сдигане на ръка. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се.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 Votazione chiusa. Край на гласуването. Приема се. Трета част. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Четвърта част. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Пета част. Сдигане на ръка. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. 18 параграф. Две части. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За против, въздържали се, приема се. 22 параграф, две части, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, проверка. Моля, гласувайте. Спасибо.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 Втора част за. Против. Електронна проверка. Моля гласувайте. Votazione chiusa. Край на гласуването. Отхвърля се. Параграф 31. Сдигане на ръка. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. 32 параграф. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 34 параграф. Първа част. Сдигане на ръка. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 35. Две части. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 6. Сдигане на ръка. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Параграф 40. Изменение 1 с електронно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Параграф 45, три части, първа част, дигане на ръка, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Втора част. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Трета част. Сдигане на ръка. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. Параграф 46. Две части. Първа част е електронно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Втора част с вдигане на ръка. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. Второ изменение. Сдигане на ръка за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 3. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Цялата резолюция. Сдигане на ръка. За. Против Въздържали се. Приема се. Adesso le dichiarazioni di voto, a chi non vi partecipa buon pranzo. Много моля, онези, които няма да се изказва да тръгнат и приятен обяд. Останалите остават за обяснение на вода.